Уважаеми дами и господа, колеги, бих ви предложил, макар и с малко закъснение, да започваме. И така преминаваме към дневния ред. Искам да попитам, имате ли възражения против този дневен ред? Явно няма. Значи той е прият. И така минаваме към втора точка. Съобщение на председателя – Искам да кажа само едно нещо. Днеска имаме, днеска е исторически ден, 9 ноември 2009 година и преди 20 години на същия ден в разделения град Берлин падна стената. И това беше най-голямото събитие не само за германското обединение, а и за обединението на Европа, обединението на изтока и запада обединението на Средна, Източна и Южна Европа. И това е важно, особено за тази комисия, защото зная, че от някои колеги, които са били на 9 ноември 1989 година, зная, че нашата комисия е имала заседание в Берлин, среща с комисията от Бундестага и някои колеги са преживели това събитие, а именно трима от тях, е, господин Ламасор, колегата Спирони и колегата Касини са били тогава но в, на Обединението на, на Германия. Господин Косини е написал един кратък текст, господин Касини също, и в последствие ще дам и на колегата Сперони, който е единствения тук присъстващ от тримата колеги, който е очевидец на Обединението на Германия, ще помоля всички тях да се изкажат. Госпожа Гало, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще прочета е, текста, приготвен от Елен Ламасур по повод на 9 ноември. На вниманието на членовете на Комисията по правните въпроси. Тези дни, които честваме днес, са, е, са исторически за 20 век. Един е, мрачен, дъждовен ден пътувахме към Берлин с кола. Сградата на стария Райстак, който все още носи следите от изстрели през 1945 година, е, е, преустроен като конферентна зала, е от едната страна на стената. От другата страна на стената е штаб-квартирата на Штази, е, окичена с антени и микрофони. Посетихме и затвора, в който след атентата срещу е, Хитлер е, е разстрелян е, бащата на един от нашите домакини. така по-нататък стигаме до мястото, което е само обозначено, където е бил бункера, в който се е самоубил Хитлер. И най-сетне на вечеря нашите домакини ни съобщават голямата новина. От полунощ ще бъде премахнат граничния контрол по пропускателните пунктове между двете части на града. На чекпоинт Чарли вече са се събрали хиляди а, младежи а турските продавачи на бакалия и плодове са отворили от другата страна стената своите дюкяни и а, продават банани и други цитрусови плодове, които до тогава са нещо невиждано и нечувано от източната страна на стената. Понататък на другия ден всички подновихме обичайните си дела – до пладне, е, когато е, младежи отново се е, събраха около стената и започнаха парче по парче да я разрушават. Нещо нечувано и невиждано за един французин, представител а, на а, революционен народ, който не спазва работното време на учрежденията, за разлика от германците които разрушаваха стената единствено в свободното си време. Никой не можеше наистина да предскаже нито внезапността, нито светкавичната бързина на това събитие и на последвалия го процес на обединяване е, повлекло след себе си е, падането на всички останали комунистически режими. На Другия ден в Брюксел с присъствието на Манфред Вернер, бивш министър на отбраната на Германия, бе състоян, бе се състоя колоквиум. Отговорът на знаменития председател на този колоквиум тогава на въпрос дали скоро няма да се случи е, обединението е, бе не по-рано от 20 години по-късно. Той не можеше да подозира, е, че това ще се случи след само няколко часа. Благодаря. Благодаря на колегата Камасур, а сега текста от господин Касини. Io leggerò il messaggio del presidente Casini con cui ricorda quei eh, drammatici ed esaltanti momenti аз ще прочета текста на господин Касини. Аз също си спомням тези вълнуващи събития. Уважаеми колеги, господин Штойбер, от прозорците на Райхстага видяхме още в предиобедното слънце патрули. След обяд някои членове на комисията излязоха и опитаха да отидат в източен Берлин. Една друга група отиде в затворите, където бяха държани противниците на режима. Вечерта видяхме как масите тръгнаха от изток преодоляха стената и се вляха в западната част на Берлин. Този 9 ноември преди 20 години е един ден, който е пълен със символи, поне за мен. Особено един важен символ е шансът за Европа да се намери сама себе си, а именно като съюз от различни народи, които не са водени и не са държани в страх, а се, се върнали отново към своите корени. Не беше случайно атакуването на стената и падането на комунистическия режим. То, този процес започна преди 10 години в Полша. Може би е хубаво да си спомним че по времето, когато Европейския съюз прави стъпка напред по отношение на своите структури, в този момент трябва, в същия този момент да си спомни за своите, за своя происход, за своите корени. Благодаря, господин председател. Аз също съм свидетел и ако мога да кажа, моите впечатления се покриват с тези на колегите е, Касини и Камасур. Интересното беше наистина обстоятелството, че ние, въпреки че ние бяхме на място, бяхме очевидци, не можехме да се представим какво ще последва. Естествено, стената беше все още там. Имаше хора, които се опитваха да преминат през стената от източен в западен Берлин. Ние бяхме в Райхстага и от залата, в която заседавахме, гледахме навън, гледахме директно стената, виждахме патрулите, наблюдавахме цялата ситуация. Но нямаше обмен между двете страни. И така изведнъж се получи възможността хората да преминат през стената, защото бариерите се отвориха. И това бяха бариери, които разделяха не само този град, а цяла Европа. И ако днеска ние сме 27 държави членки, ако днеска между нас има колеги които преди живееха зад желязната завеса, бяха затворени, то на този ден трябва да си спомним какво се случи преди 20 години в нощта на 8 срещу 9 ноември. Защото този ден постави основите на днешната ни Европа. Европа, която ще се развие още повече с подписването на Лисабонския договор. Благодаря, казва председателят. Аз получих един имейл от господин Пасаус. Господин Пасаус беше секретар на правната комисия, а именно предшественика на госпожа Мартинс. Той ми напомня, и това е също една интересна и важна информация, че господин граф Шауфенберг е бил в Берлин. Интересно е какви съвпадения провокира историята. В този ден, когато е започнато обединението на изтока и запада в Европа. И така, искам да благодаря на всички колеги, за техните текстове. Нека се върнем отново към нашия нормален дневен ред. Има ли забележки по отношение на протокола? Няма. Тогава преминаваме към точка 4. Искам да поздравя, да приветствам сърдечно доктор Едмон Штойбър, председател на групата на високо равнище за намаляване на административните тежести към Европейската комисия. Преди една година господин Штойбер говори за своята работа. Това е една работа, която живо интересува правната комисия в Европейския парламент, особено по отношение на оценката на въздействието на законовите текстове. Така че ние сме много заинтересовани от работата на групата на високо равнище. Любопитни сме да узнаем какви са развитията в последно време. Господин Штайбер, имате думата. Господин председател, господ... го... уважаеми колеги, наистина преди една година аз говорих тук пред вашата комисия и като водеща комисия в намаляване на административните тежести, ние виждаме именно вашата комисия. Ние много разчитаме на правната комисия, на комисията по правни въпроси, защото именно тук се решават най-важните проблеми по намаляване на административните тежести. Ето защо искам да направя една обща забележка към Лисабонския договор и неговото въздействие върху намаляването на административните тежести. Нарастващото значение на европейското право в държавите членки все още не се възприема достатъчно на сериозно. Аз посетих поне 8 държави членки и говорих с съответните министри от Италия до Англия и съвсем ясно мога да кажа, че а, наистина не се взима на сериозно това, което се прави като закони тук. Затова народите на 2070-те държави и членки не разбират не много от нашите решения, например решението за кружките. Те не разбират значението на тези законови текстове или го разбират много късно. Често се говори за намаляването на административните тежести. И това е елемент на всяка дискусия на национално равнище, но такива дискусии се провеждат едва когато основните решения са вече взети в Брюксел. И хората в е, гражданите на Европейския съюз научават за тези решения много късно, за да може да намалим това развитие, за да може да предотвратим, да преодолеем тази ситуация. Според мен имаме нужда от специални мерки, но това е специална отделна тема. Моментното положение в Европа е доста сериозно. Европейският парламент до момента не е бил водещата сила в законотворческата област, а съвета, който заседаваше при закрити врати. при нови законопроекти са се взимали решения без оглед на въздействието на намалението на административните тежести и на последствията. Но Лисабонският договор в това отношение ще въведе важни промени и подобрения. Съветът като законодателен орган ще продължи да действа, но неговите заседания ще са отворени за обществеността, а парламентът ще получи допълнителни компетенции като законодателен орган. Дами и господа, от мен ръководената експертна група за намаляване на административните тежести за година и половина успя да се занимава с 13 важни области и направи около 250 предложения, които ще имат като последствие намаление на административните тежести в размер на 41 милиона. Аз продадох, предадох нашите предложения на господин Парозо и това е един важен сигнал за намаляването на административните тежести в Европа, че господин Парозо след срещата на върха и след а, своето преизбиране се занимаваше именно с тези въпроси. Неговият сигнал беше председателят на Европейската комисия смята, че намаляването на административните тежести са много важен въпрос и това ще бъде един от приоритетите на председателя на комисията за новия мандат. Това означава ново мислене в комисията. Това дава и възможност за промяна на менталитета в генералните дирекции. Комисарите и администрацията ще имат възможност да работят в това направление. Това ново мислене трябва да е мащаба за работата ни в бъдеще, която да допринесе за едно по-общо, по-добро признаване от гражданите. Защото Европа е доста далече от гражданите в момента. С това смятаме, че ще постигнем нашата цел от 25% намаляване на административните тежести. Това е единствената добра програма за економическо възстановяване, която няма да струва нищо на данокоплаците. И комисията направи редица предложения и ще поспомена три от тях. а именно предложението за освобождаване от счетоводния баланс на малките субекти в държавите членки. Това ще доведе до спестявания от 3 милиарда евро. На второ място предложението за равнопоставяне на електронните отчети с е, отчетите на хартия. Това ще донесе економии от около 18 милиарда евро за 20 милиона предприятия. Решението, това предложение бе направено на 28 януари тази година и разширяване на изключенията на търговските предприятия от дигиталните тахографи. Това е една тема, която, а, от която се занимават много хора, получава много запитвания по тази тема непрекъснато. Сега, въпросът е как по тази тема ще се произнесе Европейския парламент и съвета. Хубаво е да се вземе решение колкото се може по-бързо по тази тема. Защото това е в интерес на гражданите, а именно за намаляване на административните тежести. Особено, що се отнася до намаляване на бюрократичните тежести. Мисля, че е хубаво в бъдеще да се създаде една група за намаляване на административните тежести. Аз говорих с колегата от Чешката република. Моят опит е, че много често политиците, т.е. експертите, които се занимават с една определена област, създават нови и нови правила, но последствията от тези правила при една такава целенасочена политика не се взема достатъчно ясно предвид и не играят основна роля. Когато в един подобен дебат се говори за разходи, то тогава политикът смята това за най-добрия аргумент. Аз това съм го преживял в най-различни комисии. Но Когато става, например, за човешки живот, тогава ние не бива да говорим за спестяване на разходи. Дами и господа, това е причината на познатия феномен. По принцип всички сме за намаляване на административните тежести, но след като си поговорим за това, се оказва, че има много специализирани причини, поради които това не е възможно. Но аз смятам, че Комисията по економически въпроси също трябва да се вземе с тези въпроси. Сега тя от тя, тази комисия се изказа против предложението на комисията за освобождаване на малките субекти от, отчет, от, е, отчет, от годишни счетоводни отчети и аз се питам защо това се случва, случва след като 90% от парламента се е, изказа за това предложение. За това аз смятам, че основни политически въпроси трябва да, да се обсъждат не само в специализираните комисии, а и в пленарна зала, защото много от хубавите предложения рискуват по този начин да останат на хартия. Днес ще, се, ще говорите, ще работите по този въпрос, ще говорите по въпроса за годишните счетоводни отчети на микросубектите, искам да ви помоля да подкрепите това предложение, защото това ще е един ясен сигнал за гражданите на Европейския съюз. Е, ирландския комисар направи много за това да изготви това предложение в комисията но думите трябва да бъдат последвани от дела. Аз говорих с много представители от държавите членки, най-накрая говорих и с жан пло Юнкер и смятам, че трябва да се застъпим за прилагане на различните предложения. Аз говорих и за Серкози. Той каза, разбира се, това не подлежи на, на диспут, на дискусия. Ще приложим това предложение ще го подкрепим. Но Министерството на финансите на Франция бе на друго мнение. Аз смятах, че във Франция има ясни финансови структури, но се оказва в крайна сметка, че един ръководител на отдел в е, финансовото министерство не взема предвид това, което казва президентът на републиката. Но това е също друга тема. Дами и господа, в съвета също има специализирани дебати по отношение на намаляване на административните тежести. Последна събележка. Председателят на комисията Берозо на 18 септември предложи да се разшири мандата с две години на групата на високо равнище. Аз не получавам заплата за ръководенето на тази група. Так, за това аз съм много независим. Аз по принцип се съгласих с това предложение да ръководя, да продължа да ръководя групата още две години, но в същото време препоръчах на председателя на комисията да се създаде съвет за намаляване на административните тежести а, по примера на Холандия, на Швеция, а може би и на Великобритания – по примера и на Германия, който да подкрепя групата на, е, работата на тази група. Защото ако ние искаме да намалим административните тежести в дългосрочна перспектива, то това трябва да стане независимо. Бюрокрацията трябва да бъде разглеждана независимо и то не съществуващата бюрокрация, а последствията от новите правила, които се състават непрекъснато от бюрокрацията тук в Брюксел и да инсталираме една система за ранно предупреждение, която да казва на гражданите какво могат да очакват, защото какво каква би била ползата от нашите усилия за намаляване на административните тежести, ако от друга страна се създава допълнителна бюрокрация. И така най-късно през февруари ще имам разговор с председателя на комисията, където ще се изяснат допълнителните въпроси за новия мандат на групата на високо равнище. Аз мисля, че комисията е малко изненадана и много от депутатите тук в парламента са изненадани, някои се изказваха присмехулно за работата на тази група, но ние работим с много малко хора и вече успяхме да изчислим разходите от 13 области. Направихме, успяхме да направим 250 предложения. Изчислихме, че може да разполагаме с доста големи економии. Ако човек погледне в по-обща перспектива работата на тази група, не като специализирана група, ще се види, че а, ние се занимаваме наистина с много и различни области. Например, не се занимаваме само с риболов или други специализирани области. Ето защо благодаря на Европейския парламент от доста време подлага на независимо оценка предложението на предложенията на комисията. Според мен целта за 25% намаляване на административните тежести е много амбициозна. И на последно място, все повече ще се сблъскваме с изказвания, които слушахме преди 10, 8, 4 години – когато се, сменяше, се сменяха правителствата или ръководствата, когато се говореше за намаляване на административните тежести. И когато обаче питахме хората, дали хората са видели нещо в тази посока, в посока на намаляване на административните тежести, по принцип Отговорите не са били особено положителни. И така с това си по посещение тук при вас, във вашата комисия, искам да ви помоля да подкрепите нашата работа, особено господин Лене, който наблюдава нашата група. И искам да кажа, че той ни подкрепя много. Аз му благодаря за това. Истината е, че и в нашата група понякога има противоречия, но смятам, че се намираме на правилен път. Благодаря, господин Штойбер. Според мен, бюрокрацията е един проблем, който само много упорито може да бъде разрешен. През 90-те години имаше две инициативи. Господин Молитор тогава имаше инициатива за Германия, инициатива за Европейската общност и моят опит, моите спомени са, че тези инициативи бяха много трудни, никога резултатът не е 100%. Винаги обаче в такива области ще има трудности. Ние познаваме подобни трудности и от нашата законотворческа работа. Това не е нищо ново. Е, в, при заседанието на координаторите ще говорим също и за един инициативен доклад, доклад по собствена инициатива за подобряване механизма на докладите за оценка на въздействията. И тук ще вземем предвид този аспект за намаляване на административните тежести. Сега имам много изказвания, които постъпиха пред мен госпожа колега Керинскес. Wszystkim podziękować e, panu Штойбер за знакомител праца. Много ви благодаря, господин председател. Много благодаря на господин Штойбер за цялата работа, която неговата група е извършила. Групата на високо ниво работи на доброволни начала от 3 години и прие е, един, едно двугодишно удължаване на мандата, продължава своята работа за да може поне частично да се намали административната тежест в, в Европейския съюз. А, ние търпим критики по отношение на административните тежести и това са едни от аргументите, едни от доводите на евроскептиците, които казват, че целите ни системи са толкова сложни и предизвикват изключително подозрение. Така че наистина искам да ви благодаря за този доклад, който навлиза в подробности особено гледна точка на това, че аз съм и докладчик от нашата комисия Но това се основава на доклад 15 и 16 от Европейската комисия и въпросите, които се повдигат за намаляване на административната тежест, свързани с спестявания на милиарди евро, трябва да бъдат в обсека на всеки един комисар. Те трябва да се стремят към намаляване на административните тежести, и за това бих искал да ви поздравя за идеята, за конкуренцията а, извинете, за състезанието, което включва малките предприятия. Според мен това е един наистина добър начин за ангажиране на гражданите в едно по-добро законотворчество. А също така това представлява и доста добра пазарна идея. А също така обаче имам някои предложения и въпроси, Господин Барозо каза, че през следващите две години той наистина иска да удължи вашия мандат И да, според мен всъщност групата трябва да продължи своята работа до 2013 година, тъй като намаляването на административните тежести с 25%, което беше предложено от комисията, покрива периода до 2012 година. За да се оценят ползите от тази програма, по мое мнение, ние трябва да удължим още вашия мандат, така че той да продължи до 2013 година. По този начин ще успеем по-добре да оценим резултатите от вашата работа. Това е първото ми предложение. Също така бих искал да ви попитам за методологията на оценка на административните разходи и как се сравняват резултатите в различните държави членки. Този въпрос възниква след вашата двугодишна работа. Дали смятате, че тези резултати са валидни или според вас трябва да бъдат въведени някакви промени в методологията, така че да бъдат оценени по-добре ползите от намаляването на административните тежести. Може би ние се нуждаем от един по-точен метод на оценка. Може би вие имате идеи как да подобрите собствената си работа. И по отношение на целта да се намалят административните разходи с 25%. Това е един показател, който трудно би могъл да бъде оценен по достоинство от обикновения гражданин. Така че тук може би има нужда от допълнителни разяснения. И като говорим за този показател от 25%, Бих искал да ви попитам как точно се изчисляват ползите и в кои сфери точно. Защото когато бяха заложени тези цели през 2007 година, това означава ли, че се прави оценка на ползите от 2007 година или е избран някакъв по-късен период? Според мен това е от интерес за европейските граждани, защото ние не само се опитваме да правим по-добро законодателство, но също така се опитваме и да, да оценим по по-добър начин нашата работа. Така че още веднъж ви благодаря за прекрасния доклад. Благодаря на колегата. Eh, аз просто искам е, да потвърдя, че ние разговаряхме с господин Штойбер преди тази среща. Аз съм изключително доволен, че той намери време да дойде тук на нашето заседание. Е, въпросът за административните тежести носи много негативи в Европейския съюз и аз мисля, че наистина трябва да направим доста неща по този въпрос. Смятам, че този тригодишен мандат беше много важен, защото комисията на господин Штойбър направи много за допринасяне за намаляване на административните тежести. Аз бих искал да попитам колегите дали проявявате интерес към работната група за намаляване на административните тежести. И ако проявявате интерес, моля да ви уведомите. Аз също така се опитвам да говоря с, с независими организации. Говорих, разговаряхме в Париж, така че те също ще участват активно. А също така бих искала да попитам господин Штойбър. Знам, че мандатът беше ограничен. Знам, че работата беше фокусирана върху бизнеса. Но в своята работа Дали сте попаднали на такъв въпрос, който излиза извън въпросите на бизнеса? Защото днес обикновените граждани също се сблъскват с бюрокрацията, с административната тежест и на тях това им коства средства. Благодаря. Колегата Неплер. Благодаря, господин председател. Уважаеми доктор Штойблер, благодаря ви най-напред, че говорихте пред нас, че дойдохте тук при нас. И искам да ви пожелая всичко добро за бъдещата ви работа като ръководител на тази група. Надявам се хубавите предложения да бъдат приложени на практика. Най-напред, мисля, че е хубаво, че е, анализирате законовите текстове и се опитвате да намалите административните тежести, но освен това, че се занимавате, че се занимавате и с про, проектозакони, по този начин наистина мисля, че бюрокрацията на европейско равнище ще може да бъде намалена. Ние имаме възможност също да се занимаваме с този въпрос и също ще се опитаме да дадем нашите предложения на комисията. Това смятам, че ще се случи през следващите няколко седмици. Имам един въпрос. Ще започна с един пример. През последните месеци в Германия Участвах в различни мероприятия, не само в рамките на предизборната борба, но е, винаги хората задаваха въпроса за кружката, за електрическата кружка. Това е нов пример, нов символ на е, брюкселската бюрокрация, такъв какъвто беше преди години а, краставичката и е, нейната закръгленост. Сега, не искам да поставям под съмнение всичките съображения на експертите за енергийна ефективност, но зная, че предстои е, процедура на комитология, процедура в която ние като парламент ще имаме също възможност да изразим своето мнение – и въпросът ми е тази процедура на коментология, която е толкова важна за вас, дали тя е предмет на вашите анализи? Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank, Frau Nancy Dr. Stoiber, äh, für Ihre Erlaubnis. Благодаря за вашите обяснения. Както казахте и както е и моето мнение, по-добрите закони целят всъщност подобряване на качеството на живота на гражданите. Но безопасността на работното място сигурността на работата, това тема ли е, с която вие се занимавате? Освен това, здравеопазването. Това е също много важна тема. В този смисъл искам да дам два примера от РИЧ регламента. В този смисъл когато става дума за намаляване на бюрокрацията, трябва да се вземе винаги предвид и положението на работонаемателите. Защото ако тези хора, работонаемателите, нямат полза от намаляването на, рабо... на, на бюрокрацията, всички усилия са напразни. празни. А може би в, сред вашите членове е хубаво да има човек, който е специалист по заетостта, защото именно експертите, които се занимават с човешкия потенциал, с човешките ресурси, те могат да дадат ценна информация. Безопасността на работното място и защитата на, раб, на работните места. Това е нещо, което много ме интересува. Как сте изчислили економиите, за които говорихте? Каква е базата, каква е изходната точка, откъдето сте тръгнали? И до каква степен различните национални системи са взети предвид при вашите изчисления. Знае, че сега малко се намираме, се отклоняваме от задачите на нашата комисия, но това е важно за тази тема. Всъщност ние тук се занимаваме с всякакви въпроси, така че колегата Лехнер. Благодаря, господин Штойбер. Мога само да подкрепя вашите заключения. Наистина, специализираните политици си държат на своята, но като европейски депутат, така или иначе човек трябва да защитава Европа. И по принцип аз казвам, в Европа не е по-различно, отколкото и в къщи. Искам да допълня вашите заключения с едно наблюдение. За съжаление, компромисът на европейско равнище, особено в съвета, по такъв начин, че все се добавят нови и нови правила. И това ние също го виждаме. Човек се опитва да даде своето знание, своя опит и компромисът това, че се случва на едно много по-високо равнище – отколкото е необходимо. Подкрепям това, което казаха колегите и колегата Лене. Е, това, което сме постигнали до момента, ако ние наистина успеем да предотвратим разширяването на бюрокрацията, това ще бъде много добре. Ако Комисията обаче се занимава с оценката на въздействието. От това не знае дали ще бъде много плодотворно. Ето защо това, което вие казахте и което госпожа Ниблер каза, е много добре. Оценката да се прави, да речем, от вашата комисия или от една паралелна комисия, от независим орган. Две предложения се сещам в момента. Например, е, маркирането на хранителни стоки. Естествено, активистите, специалистите знаят е, как се прави това маркиране и всичко е свързано с много бюрокрация. Или пък е, директивата за защита на потребителите. Е, тази директива предполага за някои ежедневни случаи толкова сложни процедури, поне общо погледнато. В парламента нещата се глътуват с мнозинство, но а, всеки от нас има трудности да постигне ня... за себе си някакъв компромис. Извинявам се за закъснението, но това се дължи на закъснението на самолета. Просто исках да поздравя групата на високо равнище за цялата свършена работа. И ние тук в работата в тази комисия, в Комисията по защита на потребителите, проявяваме голям интерес към работата на тази група. Но имам няколко въпроса. Първо, дали сте наясно с работата, която се върши от трите държави членки Нидерландия, Дания и Обединеното кралство? Обръщате ли внимание на дискусиите, които се водят там? И до каква степен тези дискусии са помогнали в напредъка в вашата работа? До каква степен Европейския парламент е ангажиран в тези дискусии? И господин Лене, господин председател, аз наистина бих искала да поканим тримата министри, които да представят това, което те са постигнали като резултат. Бих искала да отправим покана към тях да дойдат тук през декември, за да видим до каква степен те са напреднали в своя дневен ред. По този въпрос искам да ви попитам до каква степен си сътрудничам с съвета в този въпрос, по този въпрос и какъв е напредъка. Äh, Beiträge, die Sie hier много съм впечатлен от вашите изказвания. И искам да ви благодаря за това, защото не навсякъде срещам такъв интерес и разбиране. Благодаря на Комисията по правни въпроси. Може би да започна с някои предварителни забележки. По принцип, една група на високо равнище има като председател или ком, да, един комисар, или се ръководи от специалист. В тази област намаляване на административните тежести а, се тръгна по друг път. Тя се ръководи от политик. Това има предимства и недостатъци. Предимството е естествено, че човек има друг авторитет в комисията и в, общество, в обществото, в съюзите, когато председателят на тази група е професор за национал, по национално стопанство в Париж или Лондон или където и тъй е другаде. Защото Приемането в обществото може да се осъществи само чрез политиката. И аз съвсем открито мога да кажа. Аз а, се виждам като съветник на комисията, като съветник на комисар Ген. От първи първи това всъщност групата ще подлежи директно под опеката на председателя на комисията. мисля, че това е правилно. Но съвсем открито искам да кажа, че на мен ми трябва тук за нашата работа подкрепата на парламента. И аз се занимавам с тази работа. Последната причина на мен – не ми трябват почести и слава повече. Аз искам да реша един проблем за Европа, защото а, аз познавам изследването на Европейската комисия, изследването какво означава бюрокрация. В Германия, Франция, Пенелукс, държавите, Европа се свързва с до 30-40% с бюрокрацията. Има Италия, например, и някои други държави, Португалия, където бюрокрацията от Европа няма такова влияние. Аз говорих с Роменто е, Бронети в Рим и той ми каза, да, наистина, ние имаме 5, 6, 7 пъти повече закони, отколкото в Германия е, ние всеки закон, който идва от Брюксел, е свещен, защото може на базата на този закон от Брюксел да премахне много поредица закони в Италия. Но това си е отделна тема. И една последна забележка, преди да премина към въпросите – аз се очудвам понякога. Аз съм бил 14 е, години министър-председател, бил съм държавен канцлер, бил съм председател на партия. В, с всичките предизвикателства, с които се сблъскват е, тези е, хора на такива постове в една голяма държава като Германия. Но мога да ви кажа, в 27-те държави членки решенията се вземат много трудно. Ако погледнем едно национално правителство в Рим, в Лондон или в Париж, когато се критикува това правителство, тогава тази критика се отхвърля. Но европейската на европейско равнище Европа непрекъснато бива критикувана, но няма реакция. Европа не поема отговорност. За мен това беше един много, една много важна мисъл. И мисля, че такова едно отношение в дългосрочна перспектива е много опасно. Това е важно особено за Европейския парламент, защото то, такова е едно отношение, такава е една нагласа не е в интерес на Европа. Сега ще започна отговорите на въпросите. Госпожа Каси. А, аз бях в Великобритания. Говорих с господин Сачент от министъра за, на Министерството за по-добро законодателство. Говорих в Лондон с него, говорих с съответните министри на Белгия и министъра от Дания. Зная какво се случва в тези страни. В определени отношения тези страни са доста напреднали в намаляване на бюрокрацията. И аз ще взема техния опит предвид в, в следващите няколко години. Господин Пехнер, този борт за оценка на въздействието, аз работя с него, но той не е независим, той подлежи той не е независим. Той върши много добра работа. Ние се срещаме всеки две седмици. И по принцип, господин Италиана казва, ние сме се занимавали с една трета от законите, предложени на комисията. Но ние сме ги критикували, поне една трета сме критикували. Няма проблем този бор да продължи да съществува, но той трябва да стане независим, поне малко да стане независим, защото той няма да бъде добре прият в обществеността. Няма достатъчно влияние и мисля, че този борт трябва да се занимава не само с економиката, а и с държавните институции, с управлението на тези институции. Това не е правено до момента. И аз, вие засегнахте един проблем. Ние изчисляваме разходите по холандски модел. Всъщност това е моделът, по който се работи в Европа и в Америка. Това е едно много просто изчисление. Казва се колко ти е необходимо за определена задача, за една статистическа задача, да речем каква трябва да им се плати. И за тези, за това цялото натоварване на европейско равнище, ние направихме изчисленията и натоварването за економиката е 180 милиарда евро. Това е натиска на бюрокрацията на европейско равнище, но тя се отежнява допълнително от националната бюрокрация, т.е. бюрокрацията от държавите членки. И това е отново 180 милиарда евро. Тоест, общите административните разходи във всичките 27 държави членки се равнява на 360 милиарда евро. А пък Европейския съюз има за цел 2012 година да намали бюрократичната тежест с 25%. И аз казах на господин Парозо, какво, защо не попитате държавите членки какво правят, те в тази насока. Попитай румънците и шведите. Тогава целият дебат ще стане малко по-честен, малко по-прозрачен, защото защото понякога хората не поемат правилната отговорност и това не е верният път. Този модел на стандартните разходи за натоварването на гражданите. Какво трябва да заплатят за най-различни административни услуги? За този модел нямаме критерии. Защото гражданинът всъщност разрешава тези проблеми свободното си време. Но въпросът е, когато измерваме администрацията, какво струва Европа на германската администрация, на френската, на английската администрация, администрация трябва, за това ни трябват критерии. Просто господин Лехнер исках да засегна и този въпрос. И сега към госпожа Регнер. Абсолютно сте прави. В нашата комисия нямаме хора, които наистина искат да намалят бюрокрацията. За профсъюзите това, което правим, е прекалено малко. Трябва ни, даже тяхното мнение е, че ни трябва повече бюрокрация за защита на работонаемателите под мотото трябват ни повече закони, трябва ни повече сигурност, трябват ни повече регулации. И в крайна сметка какво се получава? А, имаме едно противоречие между това искам ли повече сигурност или искам повече свобода и по-малко бюрокрация. Хората искат повече сигурност по принцип, но сигурността се получава чрез повече закони, а законите трябва да се прилагат. Това е един изконен проблем. Въпросът е, е обаче в областта на защита на труда не е доста противоречив. Има въпрос, задава се въпрос за а, малките и средни предприятия. По принцип, малките и средни предприятия трябва да бъдат облегчени в сравнение с големите предприятия. Това до момента не се е случило. Те подлежат на една огромна бю- бюрокрация. Мисля, че през 2012 година трябва да се направи едно такова изследване за малките и средни предприятия. Аз искам да го направя преди това. А сега по въпроса за тахографите. Безопасността на труда на шофьорите, на водачите, че един водач трябва да кара само 9 часа на ден, че трябва да има редовни почивки, че той трябва да бъде контролиран. Всички коли над 3,5 тона подлежат на този контрол, но тези коли може би се движат в съвсем кратки отсечки, може би карат веднъж а, в месеца. И всички тези коли трябва да инсталират тахографи. Това са огромни разходи за водача. И съответния чиновник казва не зная. Това са решили в Брюксел и двамата критикуват Брюксел, ядосват се, но нищо не се случва. Сега въпросът е дали наистина за такива хора е необходимо да инсталират тахограф, когато карат веднъж в месеца в околията на някаква кратка отсечка. 50 км е границата, да речем, т.е. аз да карам в 150, на 150 км и сега обаче комисията предлага един прак от 100 км. Отсечка е, за която е необходим, необходим тахограф. Обаче, такива хора, които в ежедневието си не разбират необходимостта от тахографа. За тях решенията в Брюксел са просто непрозрачни. Те не разбират и нашите решения, които вземаме в други области. За, по отношение на модела за изчисление говорих, госпожо Либлер. Много благодаря. Естествено, предложенията идват от мен. Не знае как ще бъде в бъдеще. Има, има четири възможности. В Стокхолм ще имаме е, сряда и четвъртък отворено заседание. Имаме четири независими комисии по намаляване на административните тежести в Германия, в Швеция, в Холандия и в Великобритания. Всички останали държави членки нямат независими комисии по намаляване на бюрокрацията. Но процесът се развива и аз мятам, че в бъдеще е, това ще се случи. Сега Комитологията, да, с това ще се занимаваме и с кружката. 100 вата е прага, в момента се произвежда 99 вата. За момента това е добре, т.е. не се произвеждат 100 ватови кружки, само 99 ватове. И по този начин темата е решена. Сега, вие трябва отново да се занимавате с, проблем, с проблема и ще направите, може би, една, е, една регулация. Добре, не бива да е 99 вата, може би 90 вата, отново нови изисквания за бизнеса и така нататък. Интересно развитие. Колегата от Чехия, мисля, че е чудесно, че един млад депутат, който е за пръв път избран в Европейския парламент, е, състава една такава група за намаляване на бюрокрацията. Аз ви желая успех и се надявам да работите успешно с вашите колеги. Госпожо Ерингер, 25%. Това беше хубав въпрос. Това е на база изчислено 2005 година. 2005 година Европейската комисия каза, нека да видим общностното право. Какво имаме? Разходите са 180 милиарда евро. Казах ви преди малко. 25% от това искаме да намалим. Тоест 43, 45 милиарда горе-долу. Как да го направим? Да направим собствени предложения или да видим какво може да предложат други страни. Аз също съм подлаган на критика, но от никъде не дойде помощ, не, дойдо, не дойдоха, помощ, не дойдоха предложения. Често ме критикуват, обаче парламента или пък от други страни не, не съм получил предложения. Ето защо ви моля да помислите върху нашите предложения – а, госпожо Регнер, към вас, а, при, нашите предложения са одобрявани винаги с мнозинство. Ние имаме група на високо равнище, която по принцип се състои от хора, които представляват определени интереси. Естествено, Застъпена е цялата палета на политическите мнения. Някои казват да, другите казват не подадено предложение. Има чудесни дискусии се разгарят в нашата група и по отношение на защита на труда и на безопасността на работното място. Но <clears throat> по принцип ние трябва да знаем какво искаме. Дали искаме повече сигурност за гражданите чрез бюрокрация или пък искаме малък риск обаче, благодарение на този риск да намалим бюрокрацията. Но, когато се случи някакво нещастие, хората казват по-добре, по-голяма сигурност. И в крайна сметка имаме 10 хили... стотици хиляди чиновници в отделните държавни, държави членки, които не, говоря, не мислят за нищо друго, освен за нови регулации и нови правила. Те не мислят как да опростят и улеснят живота на гражданите. Следващия въпрос. Аз мисля, че е, така или иначе, независимо от мен, групата ще продължи да съществува. Може би Европейския парламент ще създаде своя съответна комисия за намаляване на бюрократичната тежест. А, Имате право до 2012 година 25% намаляние на бюрократичната тежест, това са около 45 милиарда. А, добре, 2013 година е, тогава би могло да се направи оценка на въздействието. Трябва да видим е, дали това е разумно. Има смисъл в едно такова предложение. Но вие сте решили, като Европейски парламент, да се заложи такава амбициозна цел, и то нето. Вие искате да се намали бюрокрацията с 25%. Това означава обаче, ако се създаде една нова директива, на, нейно, мя... за, на, нов... на мястото на тази нова директива трябва, заради тази нова директива, трябва да отпадне съществуваща директива. Аз от моя страна мога да кажа, че аз се опитвам да мотивирам моите колеги и аз разчитам изключително много на вашата помощ, на помощта на Комисията по правни въпроси и нейния председател господин Лене. Защото вие се занимавате именно с законовите текстове, вие имате общия поглед върху тях, а не специализирания поглед на тесните специалисти, експерти. Естествено, с удоволствие ще дойда и следващ път и ще ви дам отчет на, за нашата работа. Ако обаче не успеем в нашата работа, честно ви казвам, хората, гражданите, ще имат много лошо мнение за Европа, че нищо не върви. И това няма да е в интерес на Европейския съюз. Естествено, Европейския съюз трябва да се занимава с големите въпроси в света, но Европейския съюз трябва да покаже на хората, виждаме вашите проблеми, ние знаем, че сме причината за бюрокрацията и искаме да се занимаваме с тази тема. Ние ще работим по тази тема, Ние трябва да кажем на нашите граждани, ние ви виждаме, чуваме ви, възприемаме ви и работим по, по решаването на вашите проблеми. Защото 9 ноември, както казахте и вие, това е деня на обединяването на Европа. Ако 9 ноември не се беше случил, нещата ще да изглеждат много по-различно днес, но те се случиха и по този повод ви желая всичко хубаво, успех във вашата работа. Може би а, е, моите колеги не очакват, че а, е, обсъждам нашите решения с комисарите. Това е трудно всеки път да се пътува до Брюксел и да се говори по определените проблеми, но това го правя с удоволствие. Благодаря ви. Благодаря, доктор Штойбер, за окоръжителните думи. На... Ние може да кажем, че правим всичко по нашите сили да доведем начинанията до успешен край. Желая ви успех във вашата работа. Продължаваме с дневния ред и минаваме на точка 5. Ще говорим за директивата за забавяне на плащането по търговските сделки. Преди да дам думата на докладчика, ние в момента сме все още в преговори с ИМКО и Комисията по вътрешния пазар. По принцип има едно общо споразумение – за тясно сътрудничество, само за член 6 не въжи това. По този член не успяхме да се споразумеем. Тази седмица ще преговаряме отново и ще се опитаме да решим и този проблем, така че в последствие въпроса кой какво ще прави от тези две комисии ще бъде ясен. Докладчикът има думата. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за това, че поканихте господин Штойбер. Той е човек, който нарича нещата със собствените им имена, което е отлично качество. Аз сега е, мога накратко да обобщя пред вас мотивите за предложената директива. Редица проучвания, извършени от комисията, сочат неотложния характер на проблема за късните плащания или просрочените задължения в сделки между частноправни лица е, търговски сделки, е, отношенията между е, държавните служби и търговските дружества. На лице е особен риск е, от това предвид сегашната економическа криза. Могат да бъдат причинени сериозни съпътстващи щети при липсата на достатъчно кредитни ресурси за рефинансиране, това би могло да доведе до е, изпадане в несъстоятелност. В някои е, страни междуфирмената задлъжнялост е наистина е, много голяма и се характеризира с сериозни просрочия. Става въпрос за 873 милиарда евро общо. Е, засегнати са най-вече малките дружества, а и те особено проявяват интерес към приемането на директивата, е, тъй като те са най-вече изложени на финансови затруднения. Малките търговци е, страдат най-вече от е, просрочие от страна на държавата по суми, които тя дължи на малките предприятия. Аз присъствах на заседанието на Комисията по вътрешния пазар. Е, експерти от най-различни области бяха единодушни е, че директивата е жизнено важна и трябва да бъде приета колкото се може по-скоро. Е, ще се спра на основните моменти от директивата. Най-напред втори член, който дава легално определение на термина държавна администрация. Според мен определението трябва да е по-широко по аналогия е, с съдържащото си в директива 2035 определение, което включва и дружествата, доставящи обществени услуги в качеството си на монополист от национален или регионален характер. Вторият аспект е за връзката отново с държавната администрация. В директивата се прави едно разграничение. От една страна се говори за финансови взаимоотношения между е, търговски дружества, и в тази връзка се предвиждат така наречените разобеждаващи мерки за противодействие на просрочията. По сегашния текст е, се дава максимален срок от 30 дена за предприемането на такива мерки. Разбира се, тук се търси максимален ефект и за постигане на максимална хармонизация на общоевропейско равнище е необходимо, колко, колкото е възможно, да бъдат сведени до минимум изключенията от правилото. Не може да се създава, да се въвежда едно правило и, и тутък си да се появяват е, възможности за неговото заобикаляне. Тук следва да се има предвид и относителната тежест на страните по една сделка. Едната е, може да, да има сериозно положение на пазара, да е, е купувач, е, който може да налага условия и, и по този начин да, да си позволи да закъснява сплащанията. След това държавата, е, разбира се, е, е много солиден играч на е, пазара и нейното отношение трябва да бъде сериозно регламентирано. Сега, значи, две, две са нещата. По трета линия от пети член е, където се определя срок от 30 дена за квалифициране на дадено вземане като просрочено. Е, има предвидени и изключения. Като списъкът поне според мен не е достатъчно изчерпателен, но тези пунктове, трета от пети и четвърта, според мен са най-важните. По-нататък шести член третира най-вече неравноправните договорни условия и според мен ограничаването на приложното поле до най-сериозните случаи означава според мен да бъдат обхванати само крайните случаи, наистина, само извънредните обстоятелства, докато е, на практика ние се нуждаем от уредба, която да регламентира общия случай. Тук на краищата трябва да бъдат разписани критериите, възоснова на които може сравнително очевидно да се определи, че е, дадена договорна клауза поставя едната от страните в сериозно неравноправно положение. Тук, например, можем е, да вземем е, разноските за по, събиране на вземането или по възстановяване на направените разходи. При първия обмен е, на мнения по, по тази директива се повдигна въпроса и за размерите на финансовите санкции. За държавната администрация, например, се предвижда неустойка или е, е, наказателно плащане от 5% дори ако просрочието е с един ден. Край на краищата, след като бъде определен срок и този срок бъде е, нарушен, макар и с една минута, онзи, който е просрочил, трябва да плати. И втория момент е за връзката или връзките вече между частно правни лица. Ако една европейска директива цели да постигне сериозно економическо е, въздействие, е, то тя би могла с тази цел е, да ограничи договорната свобода на частни лица. Ам, от друга страна, обаче, се говори за възможността, ако общият срок за квалифициране на дадено вземане като, е, или плащане като просрочено е 30 дена, то е, страните, частни лица по един договор, биха могли да се договорят за друго, за удължаване на този срок, примерно до 60 дена. При условие, разбира се, че това не поставя едната от страните в неизгодно, в неравноправно положение. Това е по, по директивата и аз се надявам да се работи активно по нея. Тя би засегнала много страни. Наистина, Италия, Испания и Гърция, може да се каже, са патологичен случай – е, що се отнася е, до просрочените плащания, но аз твърдя, че тази директива би имала и един далеч по-широк е, стопански ефект. Благодаря, господин Сперони има думата. Благодаря. Благодаря, господин Балдасар, за Балдасаре за внесените предложения. Въпросът за налагането на, на наказанието или на, на неустойката, дали точно е един ден е, след просрочието, след нарушаването на срока, е, би се дължал целият размер на неустойката, за мен не е чак толкова важно. Важно е да се направи така, че предвиденото текстът на закона да бъде е, спазван на практик. И най-прекрасната разпоредба не струва нищо, ако е, за да бъде наложена е, трябва да се стигне до съдебен процес. А, тук, например, се е, говори за 90 дена за изпълнение. Това никак не е малко като време. И е, през това време неизправният платец може да прави каквото си иска. Е, той нерядко е, се ползва с защитата на закона е, срещу кредитори. Нали? Защото с това искам само да кажа, че ако се стигне до съдебен спор, е, ако законът, съответно директивата, е, не е, е достатъчно издържана, никакъв положителен ефект няма да постигнем. Би трябвало да приемем един срок в рамките на който всичко трябва да е приключило. Е, включително евентуалното е, изпълнително решение на съда. За, за да не се е, протака до безкрай нещата. И още нещо, в интерес на кредитора, би трябвало да се определи някакъв размер на вземането, под което въпросът може да бъде решен извън съдебно и без процесуално представителство. Тоест, ако цената на иска е сравнително незначителна, е, кредиторът би трябвало да, да може да си спести колкото се може повече разноски. Е, макар и знам в някои правни системи разноските по делото да се присъждат е, на изгубилата страна. Все пак, а това би и ускорило производството. Аз също имам един въпрос и той се отнася към тези специални плащания на, отдачавните власти, които те трябва да плащат при закъснени плащания. А, смятам, че това е неравнопоставеност по отношение на а, държавните институции. Може да се а, предложи една сума, която е обща, но тя трябва да е за всички страни. Ако обаче се казва една определена група, например, например държавните институции трябва да плаща повече и това е един много висок процес, процес то тогава говорим за punitive damage, за а, доказателна щета, а, поне е, такова нещо ние не познаваме в Европа. В Штатите го има, но в Европейския съюз ние не познаваме такова нещо. Мисля, че трябва да се занимаем още веднъж с е, този въпрос. Докладчикът за обобщение sia un eh, principio che sicuramente può trovare applicazione, così anche la soluzione. Аз определено смятам, че всичко това може да, да бъде добавено, в това число и идеята на господин Сперони, е, евентуално диференциране на санкциите за постигане на необходимото равновесие. Е, след това е, въпросът е, за максимален срок на производството по събиране на вземането до 90 дена. Мисля, че директивата определено ще допринесе за това. Сега аз не знам защо който и да било би трябвало да бъде подлаган на, на плащания на разноски по събиране на вземането за просрочени лихвени плащания. А от друга страна, е, държавата би трябвало да поеме своята отговорност. Сега, е, разбира се, винаги могат да бъдат запорирани средства. Е, колкото до изпълнителното производство, би могло да се предвиди, в зависимост от сумата, изпълнението да Е, се осъществи и без изпълнително производство, т.е. само по силата на документа установяваш финансовото задължение. Сега тук нещата все още се обсъждат, е, все още се работи. Е, в определен момент ще имаме консолидиран текст, за да можете и да се произнесете. Благодаря. Ние с голям интерес ще очакваме проекта доклада, а сега преминаваме към шеста точка. Господин Звиевска е докладчик по преразглеждането на регламент на съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, така наречения Брюксел 1. Дебатът днес е много интересен пункт след пункт е, ние засвидетелстваме е, своята роля е, за подобряване на уредбата на обществените отношения, както между частни лица, така и между тях и държавните институции. Един изключително полезен ден, като се започне с изслушването на господин Штойбер, с разговора по предходната точка, а и сега е, по тази точка от дневния ред, за която отговарям аз. Много ценя е, това, че не свеждаме дискусията си единствено до рамките на своята група, на, до, единствено до, до рамките на своя експертен потенциал. Ползваме външни експертни становища и в никакъв случай не твърдим, че сме представители на истината от последна инстанция. Ето защо държа да посоча, че съм особено благодарен на експертите по Брюксел 1, с които разговарях, експерти от различни държави членки, специализиращи в различни области. Бих искал да подчертая също готовността си е, този дебат, този разговор с експертите и заинтересованите страни да продължи. Така че, в края на краищата, продуктът да не отразява единствено нашите собствени представи, а е, да бъде едно максимално богато е, съчетание от гледни точки. И то на хора специалисти по въпроса. Няма е, да се впускам в подробната оценка на резултатите от е, прилагането на Брюксел 1 до сега самият е, работен документ по този въпрос все още не е готов. Бих искал да нахвърля няколко предварителни бележки е, по, по неща, които според мен няма съмнение, но аз не, с интерес ще очаквам а, е, вашият коментар. От разговорите с експертите стана ясно, че само между един и един и половина са случаите на граждански дела, в които се стига до позоваване на Брюксел едно. Това в целия Европейски съюз. Което е доста интересно, защото изводът от това е не, че проблемът не съществува, а по-скоро, че е, лицата се отказват от е, воденето на съдебния спор, защото е, пред тях се изправят твърде много препятствия. Така се поражда правната несигурност, непрозрачността а възникват и езикови бариери, когато спорът е трансграничен. И тук едно от основните положения, които следва да имаме предвид при оценката на Брюксел 1, е, че този регламент се полага в контекста на други международно-правни актове, като например Нью-Йоркската конвенция или конвенцията за международния търговски арбитраж. Що се отнася до фигурата на екзекватурата и премахването й, ако екзекватурата бъде премахната, търговския оборот е, в Европейския съюз би се подобрил. Становищата е, са различни обаче. Пита се дали е, установителните производства биха гарантирали ефикасността на решенията и тяхното фактическо изпълнение. Дали това би било в интерес на страните? Това е много деликатна област и според мен трябва много внимателно да премерим предимствата и недостатъците на екзекватурата, на, на изпълнителното производство. Не бива да забравяме, че документи като едно платежно искане или в това число европейският изпълнителен лист действат в общоевропейската правна система от не повече от 5 години. И е твърде рано да се оцени истинската им резултатност. Твърдо можем да определим дали те наистина гарантират или пък накърняват процесуалните права на страните по един спор. Различните решения би следвало да бъдат анализирани в светлината именно на процесуалното равенство на страните. Когато съдът получи съдебно решение, постановено от чуждестранен съд, той не може да разглежда спора по същество можем е, да си представим някои е, елементарни изисквания за законосъобразност, това число връчването на документите. И тук би било любопитно да се мисли за електронни някакви решения, основаващи се на, на най-съвременните технологии за обработка и предаване на информация. Много любопитно би било също така да се помисли за премахването на екзекватурата, когато е, компетентността на даден съд се оспорва. самото решение би трябвало да бъде нищожно, да, да не подлежи на изпълнение, ако се определи, че постановилият го съд не е бил компетентен да се произнесе. По-нататък следва да се има предвид случаят, в който друг съд се е произнесъл по спор между същите две страни, по които преди това се е произнесъл съд. По-нататък в отношенията с трети страни се разглежда връзката между Брюксел 1 и действащи двустранни спогодби за взаимно признаване и изпълнение на съдебни решения. както действащи, така и евентуално бъдещи такива спогодби между държави членки и трети страни. Някои държави членки, преди да се присъединят към Европейския съюз, са сключили спогодби с трети страни, регламентиращи въпроси като е, подведомственост и, и изпълнение на, на съдебните решения и тези актове, тези спогодби се прилагат пряко от е, националните съдилища. Що се отнася е до правилото е, лис пенденс или, или висящ процес, избора на съд и арбитражните клаузи, по тези въпроси, мисля, трябва да се позоваваме на Хакската конвенция като еталон, Особено предвид това, че Европейският съюз има намерение да се присъедини към Хакската конвенция. В заключение, не съм убеден, че следва да се предвижда изключителна компетентност за признаването и изпълнението на решения. Не съм сигурен, че е, документът от Лугано правилно отразява позициите на държавите членки в светлината на Лисабонския договор. И предлагам, ако не възразявате, съвместно с докладчиците в Сянка да се допитаме до експертите, които участваха на последното ни съвместно заседание. За позиция по този въпрос. Вече сме натрупали опит с елек, електронните контакти помежду си и, и можем да прибегнем до тях отново. А работният документ ще бъде готов през месец декември. Проекто докладът би следвал да излезе през януари до година. И оттам нататък през месец февруари 2010 бихме могли да гласуваме в комисията. Още веднъж е, нека кажа, че съм готов да е, работя заедно с вас по този важен и деликатен въпрос с помощта на експертите и с надеждата да разчитам на по-нататъчното съдействие на докладчиците в Сянка – така че, в края на краищата, да се умеем да усъвършенстваме общностната уредба в тази област. Имате думата за изказвания. Е, Благодаря ви, господин председател. Ако мога да се възползвам от възможността да изкажа своята благодарност и да ви поздравя за начина по който беше организирана тази среща и чудесната презентация, чудесното представяне от доктор Штойбер, тъй като Наистина, европейското законодателство трябва да бъде съобразено с европейските граждане. По този начин европейските институции ще получат повече доверие от страна на обикновените граждани. И ние в комисията по правните въпроси и в самите политически групи сме считани за специалисти, които се занимават с скучни, с отекчителни неща. Но ние тук доказваме, че ние наистина трябва да се съобразяваме най-напред с ежедневните нужди на европейските граждани. Разбира се, стратегиите, политиките по отношение на външните работи, но не само. Трябва да взимаме предвид и ежедневието на европейските граждани. И като погледнем регламента Брюксел 1 и изготвения доклад, виждаме, че има някои доста неравни, неравнопоставени положения, както каза доста деликатно господин докладчика. Най-вече по отношение на премахването на екзекватурата. Това е един типичен пример – Тази клауза в действие е едва от 5 години, но се доказва, виждаме, че процесът е изключително бавен. Виждаме, че Има голямо доверие от страната, се нуждаем от голямо доверие от страна на държавите членки, за да бъдат прилагани отделните клаузи. Не могат те да бъдат прилагани на сила. Трябва да бъдем изключително внимателни по отношение на контрола и наблюдението, да видим какви въпроси, какви проблеми ще изкочат прилагането. Смятам, че господин председателя е съгласен с мен. Това е една много важна цел – Тук отбелязваме, да, значителен прогрес по отношение на наказателното право. Тук имаме различни разпоредби, в които една държава, в една държава се издава, издава съдебното постановление, а се изпълнява в друга. Тук виждаме голям напредък във връзка с общностното право. И за да обобщя, наистина Брюксел е едно е изключително важен документ. Видяхме защо, поради различни причини, които бяха изтъкнати тук на тази среща. Това е във връзка и с Стокхолмската програма. И трябва да изискаме от съвета да одобри заключителните разпоредби за Стокхолмската програма. И ние се нуждаем и от една култура на прилагането сред магистратите, сред съдиите, сред адвокатите, защото ако липсва такава култура, този регламент ще бъде безполезен. В крайна сметка се нуждаем и от правилния менталитет, за да може да се прилага една толкова основополагаща програма. Това е свързано и с ежедневното прилагане на програмата след нейното приемане. трябва да се прилага по правилен начин, така че наистина хората да могат да усетят това. Благодаря, господин председател. Както каза нашия колега Звиевка, материята е изключително сложна във връзка с Брюксел 1, регламента Брюксел 1. Аз бих искала да кажа няколко думи просто за да изразя подкрепата си е, за разширяването на правомощията на общността от международно правен характер. Днешната ситуация е твърде сложна и неразбираема за субектите и обектите на уредбата. А разширяването на приложното поле на регламента би дало по-голяма яснота, по-голяма сигурност – би изключило всякакъв е, риск от е, опоручаване на конкуренцията между търговските дружества от Съюза и е, търговските дружества от трети страни. Имайки предвид, че при всеки гражданско-правен спор от международен характер между търговски дружества е, ще може да се решава съгласно една и съща уредба. И между другото, тук трябва да се има не на последно място връзката между Брюксел 1 и Брюксел 2. До сегашният опит от Брюксел 1 и 2 казва, показва, че става дума за една добра, функци... добре функционираща система за третиране на граждански и търговски дела, но въпреки това се оказа, че има някои слабости, някои пропуски, които трябва да бъдат попълнени. Искам да продължа въпросите, които са зададени от комисията в Зелената книга. Става дума за случаи, където в които трябва да са защитени интересите на по-слабите страни. Това е съображение 13 от Брюксел 1. Моята, моят въпрос към експертите е за какво става дума в този случай, именно случ, е, необходимостта за защита на страните, когато става дума за трудови дела. Имам предвид е, избора на съд. Искам да се позова на основна на, на тясната връзка с делото, с същината на делото. Важно е именно в такива дела да имаме гарантиран избор на съд. И трябва, освен това, да осъществим съгласуваността към Рим 2, член 2, член 9. И освен това, компетенциите на съда по отношение на трудови договори за граждани, които изпълняват определена дейност в една или повече държави членки. Тук виждаме, че има проблеми в нашия модерен свят, свят на трансгранична заетост. Виждаме, че в нашето ежедневие се появяват такива случаи и може би те, също трябва да бъдат взети предвид. Може би, ако се възбуди дадено дело, то може да бъде гледано не в страната, където съответната фирма има своето седалище. И сега искам да, да премина към същината на въпроса. А именно, става дума за подобрението подобряването на защитата на интересите на потребителите. Какво имам предвид? Потребителите няма нужда при трансгранични процеси да се използват представителства на ищеца. И тук, може би, трябва да помислим за подобряване на правото за защита на потребителя. Това би било съществен напредък. Сега искам да се спра на екзекватурата. Както докладчикът Свявка каза, тук трябва да помислим много внимателно, защото има, при, има аргументи за и аргументи против. Няма нужда да се удължава прекалено екзекватурата е въпроса за разходите. Това са важни причини, но практиката показва друго. Тря... Има нужда от правни гаранции така или иначе, така че трябва да видим дали наистина е разумно премахването на, на екзекватурата. Или пък от друга страна е по-разумно да имаме повече търпение и да видим как ще се развият нещата в бъдеще. И още една точка накрая за висящите дела. Колективни искове колективните искове, колективната защита относно защитата на потребителите, е, това аз бих поздравила, бих се застъпила за този казус. Госпожа Уолес. Много ви благодаря, господин председател. Се изменявам на докладчика, че не чух началото на неговото представане, но трябваше да отида на друго заседание. Просто искам да отбележа а, няколко точки по отношение на премахването на екзекватурата, защото а, очевидно това е централен въпрос, а, поне що се отнася до шведското председателство. Защото ако това се направи по правилен начин, съдебната система, свързана с гражданските и търговските дела, ще започне да функционира много по-гладко. Разбира се, пак подчертавам, ако се направи по правилен начин. Защото очевидно има факти, които будят тревога. А дали са спазени правата на ответника? А ние всъщност трябва да изпитваме и доверие, да проявяваме доверие към останалите правни системи в рамките на Европейския съюз. Именно за това говорим тук във връзка с сътрудничеството. И може би ние всъщност нямаме възможност да разгледаме в подробности процесите, процедурите, производствата в другите държави. и има няколко случая, които бяха разглеждани в съда и те предизвикаха определена тревога. Защото всъщност да се надяваме, че да, може би те представляват по-скоро изключение, а не правило. И на мен ми се струва, че когато разглеждаме премахването на екзекватурата, трябва най-напред да обмислим системата, която ще замести а, това производство. А също така Чух на конференция, на която присъствах миналата седмица, конференция, на която присъстваха магистрати от Европейския съюз. Има случаи, в които се използват платежни нареждания или заповед за прилагане, дори във вътрешни случаи, защото има необходимост от екзекватурата. Аз мисля, че може би не трябва да се прилага това, ако не сме сигурни наистина в използването на този европейски инструмент. Ние наистина трябва да сме сигурни, че процесът ще бъде осъществен както трябва. Аз наистина съм много щастлива, че процесът по консултиране ще продължи по един начин, който предполага сътрудничество. Благодаря ви за вниманието informell noch einmal online die Sache. Може би е разумно да се свържем неформално с експертите. Мисля, че може да продължим по същия начин, по този път. И, както разбрахме от докладчика, предстои да бъде изработен работен документ. Продължаваме нататък с следващата точка от дневния ред, по която аз самия съм докладчик. Allora, diamo subito la parola al Presidente. Но преди това давам думата на председателя. Нали сме в правна комисия, трябва да спазваме протокола. Е така, Става дума за доклад онтологични въпроси, свързани с управлението на дружествата. Комисията е издала две препоръки по обикнатата тема заплати на менеджерите. Има едно стара препоръка от 2003-2004 година. Още тогава е, се видя, че малко държави, всъщност само една държава членка, се е съобразила с тази препоръка и това беше Холандия. Ето защо комисията е направила две нови препоръки. А, мисля, че когато се направи една препоръка и тази препоръка няма въздействие, то тогава е разумно, може би, да се помисли за законов акт. Но така или иначе, комисията е излязла с още две препоръки, в които оказва своето своето намерение наистина в съответната област да създаде законови текстове и актове. Това е ситуацията, в която се намираме в момента и знаем, че много държави членки в момента са направили национални законови актове в областта на възнагражденията на менеджерите. А, в Питсбърг а, на срещата на Г20 бяха изказани същите препоръки. Ние знаем правилата, които въжат в вътрешния пазар, в единния пазар. Знаем правилата, на, които подлежат акционерните дружества и е ясно какво се случва, когато в една държава членка се спазва правило А, а в друга правило Б и когато човек се движи от страната А в страната Б, какви проблеми могат да се получат. Това е обаче един съвсем реален проблем, пред който са изправени гражданите и се задава въпроса дали на европейско равнище не може да се създадат основни структури в областта за възнаграждението на менеджерите. Съдава се и въпроса какво всъщност ще се регулира, дали трябва едно общо регулиране – доколко е разумно да се прави едно такова хармонизиране на европейско равнище. Пред комисията бяха зададени въпроси за пояснение. Ето защо за момента имаме само препоръка от страна на комисията. Е, моето мнение е, че трябва да се помисли дали съдържанието на препоръките не би трябвало поне от части да се преформулира в законов акт на европейско равнище. И тук а, е, имам предвид разпоредбите и ситуацията на общите събрания и техните основни структури, на които се взимат рамкови решения. Четох във вестника преди няколко време, че фирмата Siemens смята да въведе една такава обща структура и да въвлече във вземането на решенията по-активно своите акционери. Но а, тази препоръка от страна на комисията е отправена не към отделни предприятия, а към държавите членки – като мисля, че то, тази препоръка ще бъде последвана съответно от законов акт. L'ordine del giorno prevede scambio di opinioni, quindi c'è qualcuno che vuole intervenire. Ecco. И така, в програмата е, а, пише размяна на мнения, така че искам да попитам дали някой иска думата. Благодаря. Мисля, че е интересно времевия график. В какъв времеви график може да се движим, за да постигнем определена обвързаност? Ако си имаме на разположение само 30 на месеца, ням, ще имаме проблем, защото е, ни трябва трябва да отговаряме на въпроса защо Европейския съюз не предприема мерки в, този, така, в тази така важна област. Ние от друга страна трябва да кажем кой блокира вземането на решение. Защо се блокират на, вземането на решение? Трябва да се погрижим за дискусия в парламента. Е, Говорихте за времевия график. Няма да може да се направи проекто доклад в рамките на тази година, може би до година. Началото на следващата година ще има възможност да представим проекто доклад. Ще проучим ситуацията в държавите членки и на тази база ще изготвим един проект доклад. Дали това ще бъде февруари или март, но във всички случаи може би първата от три месече на следващата година. Ah, Има още едно изказване. Благодаря, господин председателю. Приветствам това, че комисията има инициатива в това отношение. Имам предвид както Европейската комисия, така и нашата комисия, тъй като това е доклад по собствена инициатива. Този въпрос според мен е много важен за моята страна България, тъй като в нея имаше няколко много фрапантни случаи, действително относно заплащането на висши ръководни кадри в някои фирми и по-специално в фирми концесионерни и в фирми приватизатори, което доведе до много голямо скандализиране на обществото в България, тъй като се оказа, че мога да дам един конкретен пример с концесионера на водоснабдяването в столична община, в общината на София, се оказа, че висшия менеджер на тази концесия взима заплата от около 4000 евро. Което може би за вас няма да се стори чак такава огромна заплата за един виш менеджер на сравнително голяма компания, но когато става дума в една страна, където пенсията средната пенсия е 100 евро, а средната заплата е 300 евро, и за един пенсионер, който трябва да си плати водата, водата му е 10-15% от дохода, за да може той още да има течаща вода в къщата си, една заплата от 4000 евро действително доведе до огромно скандализиране на обществото. Аз съм сигурен, че очевидно трябва да има, особено в този до известна степен може да се каже публичен сектор – да има сериозни ограничения, тъй като това тези така, този позволява, това, което си позволяват менеджерите да си дигат по такъв начин заплатите и да не хаят за ситуацията в дадената държава членка, за това, което предизвикват с действията си, е абсолютно недопустимо. Мисля, че една добра инициатива от страна на Европейската комисия и се радвам, че и нашата комисия поддържа такова становище. Благодаря за вниманието. Ci sono altri interventi? Nessuno, chiudiamo la discussione. Други изказвания? Не, тогава приключваме дискусията. Господин докладчик, искате ли да кажете няколко заключителни слова? Не. Тогава обменът на мнение е приключил. Естествено, докладчика ще продължи работата си по темата, а сега преминаваме към точка 8 – капиталови изисквания на търговските портфейли и за пресекюритизацията и надзорния преглед на политиките за възнагражденията докладчикът. Тази тема е свързана с предишната. Имаме предложение на комисията. Това е една друга перспектива върху същата тема, но и тук се вижда как определени заплати на менеджери се вдигат по начин по който провокират и задълбочават кризата, в която се намираме в момента. Тъй като имаше много такива случаи и видяхме, че предприятия правят договори и се впускат в такъв риск. Европейската комисия реши, че е необходимо да се направи регулация, да се направят разпоредби за капиталовите изисквания на предприятията. Мисля, че комисията е на прав път. За някои от подробностите ще се наложи прецизиране допълнително. Ние, като правна комисия, ще се занимаваме с този доклад и особено с въздействието на този на това предложение, защото става дума за договори. А договорите не могат да се променят така лесно. Ето, например, договори, в които са потвърдени определените заплащания, определеното разпределение на бонуси, то тези договори не могат да бъдат променяни така бързо. Трябва да се плащат обещетения. Но възможно е да се направи едно по-строго законодателство, което да наложи контрол върху капиталовите изисквания, особено когато става за краткосрочна продажба на, на дългови инструменти от страна на банките. Трябва обаче в правилния момент да се прави правилното нещо, защото бихме могли да извадим очи, вместо да изпишем вещи. Това е общата нагласа на нашата комисия. Водещата е комисията по економически въпроси. Темата ще се разглежда в комисията по економически въпроси. Аз разбрах, че докладчика в економическата комисия е готова да сподели своето мнение. Дава ми думата. Миналата седмица бях определена за докладчик от комисията ЕКОН, За това ми беше много интересно да чуя вашето мнение, защото ще работим заедно с господин Лене, така че за мен наистина беше важно да чуя какво смятате вие, какво смятате по отношение на банковите портфейли и по, за начина по който банките оценяват риска най-вече свързано с рисковете с пресекюритизацията за повишаване на доверието на пазара. Аз мятам, че тези изисквания са изключително важни. Също така изискваме от банките да имат едни разумни политики по отношение на възнагражденията, но също така от дискусиите, които наблюдавахме през уикенда на Г20, е важно да видим наистина и това какво се случва в банковия сектор. Важно е да проследим наистина какво се случва там. Ще гледаме какво се случва с взаимодействието между директорите, за това какво става с законодателството. Ние трябва да гледаме за, е, да разгледаме въпроса и за капиталовите буфери, разбира се. Важно е да се осъществи реформа в банковия сектор в глобален мащаб и трите ключови стълба са повече капиталови буфери, също така подсигуряване на банките, не винаги да се подсигуряват държавни средства, които да спасяват банките, може би понякога трябва да оставаме банките да фалират. А, също така и нещо важно, което възникна през уикенда по отношение на сделките, а именно а, половете за ликвидността, а, също така и сигурността, че банките в крайна сметка могат сами да се спасят от кризите и господин Лене спомена нещо много важно, за което вече попитах в комисията ЕКОМ по време на срещата на координаторите, ако принудим банките да вложат повече капитал, какво ще се случи с отдаването на заемите, какво ще се случи с малките и средните предприятия, които, за които е вече доста трудно да се здобиват с а, кредити. Например, а, в моята област, когато малките и средните предприятия искат заеми и ние им казваме, че те ще трябва да дължат 18% лихва. А, така че наистина трябва да видим каква е взаимовръзката между тези фактори и какво, какъв ще бъде резултата. А, наистина има много работа, която ще трябва да се свърши и аз имам един въпрос във връзка с това, което каза господин Лене. Комисията свърши работата си в тази област и това, което научавам а, и в комисията ЕКОН, разбира се, там се работи по различен начин, но обикновено се опитваме да достигнем до някакви решения, които са общи. Е сега в момента не смятам, че е приключена цялата работа. Мисля, че парламента има какво още да свърши по отношение на споразуменията и на това, каквото трябва да се постигне в тази връзка. Важното е да се постигне един надлежен надзор, който е на подходящо ниво, така че да могат да се защитават и интересите на обществото. Аз очаквам с нетърпение да работим тук в комисията и очаквам с нетърпение бъдещите дискусии. Allora, eh, apriamo una discussione, ci sono interventi. Добре, други изказвания? Няма. Тогава преминаваме към следваща точка. Девета точка. И така председателят поема отново своите задължения. Става дума за изменение на регламент номер 864 от 2007 година. Докладчикът. Благодаря ви, господин председател. Някои от колегите може би знаят, че а, миналия понеделник в парламента отделихме голяма част от времето, за да се занимаваме с така наречения регламент Рим 2 който се занимава с приложимото право към извън договорните задължения. Тук се уточнява термина на английски, но до определена степен този инструмент е свързан с Брюксел 1. Той се занимава и с компетентностите на съдилищата, а също така и за начините, по които правото трябва да се прилага към гражданските и търговските дела, които са различни от извън договорните задължения. Едно от нещата, които беше разгледано в Рим 2, беше включено в първоначалното предложение на комисията, се прилага най-вече към това, което се нарича нарушаване на личното пространство или деформация, както е известно. Извинете, става въпрос за нарушение спрямо личността. Това е една доста спорна област и а, беше доста трудно за държавите членки в съвета, тъй като те дълго време те не можеха да достигнат до заключение. И в крайна сметка комисията реши да се оттегли и да оттегли предложението си в тази връзка. Аз мятам, че и ние в парламента почувствахме това като един доста тъжен факт, защото свършихме много работа, и в крайна сметка достигнахме до консенсус, до един труден компромис, който в крайна сметка отделните групи приеха. А какъв, за какво точно става въпрос? Става въпрос за свободата на пресата но също така и за нормалната а, роля, която очакваме под Рим 2, когато а, има нарушение спрямо личността на някого, да бъдат прилагани законови мерки. Обикновено се прилага националното законодателство а, в държавата, в която живее лицето, което е пострадало. И тук мога да кажа, че наистина проведохме много спорове, за да достигнем спор, за да достигнем компромис, извинете. В крайна сметка достигнахме компромис, като казах ми, да, по принцип взимаме като правно основание това, което се счита за най-сериозно нарушение. Но ако това не е ясно, защото сме в един свят, в който се използват все повече и повече нови медии, например като интернет. А, така че ако не е ясно компетентността на кой съд се прилага, ние се връщаме към, а, за, към страната, където са се приложили където е седалището на редакцията. Наистина имаше редица спорове с хората, които представляваха пресата, за да може да се постигне правилния баланс и да се защитят пострадалите лица. До, някакво до известна степен това е стара история, но в крайна сметка това, което направихме в парламента е а, да настояваме, когато се достигна до тези помирителни процедури, че не трябва този закон да остава като една черна дупка, като едно празно място. Ние а, трябваше да се заемем с него и за това комисията беше помолена да направи едно проучване. Това проучване вече е готово. Това е един доста обемист документ, който се състои от сравнително проучване на различни държави членки, а също така то се опитва да посочи пътя към това, което можем да наречем възможни начини за решаване и за запълване на празното място в законодателството. Но също така то изброява и всички затруднения, през които преминахме за това, че имахме различни позиции, които трябваше да бъдат помирени. Това, което можем да видим в проучването, че имаше едно всепроникващо чувство, че ние трябва да запълним това празно място, че не трябва да го прескачаме защото наистина трябва да се отдели достатъчно време, за да може да се реши този въпрос. Нека да споделя някои от своите коментари защото този въпрос е важен не само за засегнатите лица, но също така и за всички, които са заинтригувани от свободата на пресата. Аз съм от една държава и до някъде трябва да може би да се извиня, че давам пример от тази държава, но аз съм от една страна, в която наистина правилата са много меки и насочени към правата на ищците в тази област. И а, това означава, че медиите, вестниците, а, радиостанциите, телевизиите а, може да се окажат в британските съдилища, а, където се оказват в компетентността на въпросния съд и се оказва, че а, биват съдени а, за много големи щети. И така тези регламенти Брюксел 1 и Рим 2 бяха насочени именно срещу тези проблеми. И, с, и аз затова смятам, че независимо колко трудно е за държавите членки, ние трябва да намерим решение на този въпрос. И това, което бих искала аз да направя сега е да ви помоля да отделите време и да се запознаете с това проучване, което ми напомня и за авторите на проучването, защото посетих областта, в която се намира техния университет. И може би след нова година, през януари месец, ще се появи работен документ, ще има изслушване и ще се чуят определени предложения. Също така смятам, че е важно, аз и господин Звивка, е важно да работим заедно във връзка с прилагането на регламентите Брюксел 1 и Рим 2, защото наистина трябва да разглеждаме компетентността на съдилищата и избора на съд заедно, за да избегнем ситуацията, в която сме в момента. Това е моето предложение, господин председател. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря. Исках само да подкрепя предложеното от докладчика, тъй като е ясно, че не можем да допуснем такава празнота в тази област. За нас въпросът е всъщност политически, защото става дума за примиряването на свободата на печата и от друга страна личната неприкосновеност. И ние не можем да подминем въпроса, е, споровете ще станат още по-разгорещени. Днес е, в британския печат е, е, е публикувано съобщение, което твърди, че поради туризма, насочил се към Великобритания по повод на е, искове за клеветата, и като британските съдилища допускат в значителна степен такива е, искове. Е, та поради това множество американски периодични издания си налагат своеобразна автоцензура. Цитиране случая за материал очевидно накърняващ достоинство на Камеран Диас – съдът е допуснал е, иска, независимо от това, че същия материал е бил широко известен и публикуван в интернет. И разбира се, цялата тази уредба има отношение към световната мрежа. Някои от доставчиците на съдържание е, в интернет ще започнат да се занимават със своеобразно е, геоинформационно филтриране – което разбира се би накърнило свободата на достъп до информацията. Много работа наистина ни предстои в това отношение и аз съм готова от името на своята група да се ангажирам с подкрепа за докладчик. Благодаря. Аз поделям вашето становище. Да, до година ще проведем изслушване. Господин Стоянов. Стоянов. Смятам, че този въпрос е изключително важен от юридическа гледна точка Както всички съм убеден, че много добре знаем, някои свободи, като свободата на словото, свободата на разпространяване на информация, на търсене и получаване на такава, не могат да нарушават други основни човешки права. И, и а, като, например, правото на лично достоинство и защита на честа. Наистина, естествено, свободата на медиите е нещо изключително важно за развитието на демократическото общество но честно казано, много често медиите понякога си позволяват наистина да прекрачат една граница, която не бива да бъде прекрачвана и да се пишат неща, които а, унизяват човешкото достоинство и могат наистина да смачкат една човешка личност и да я доведат до много неблаговидно а, психологическо състояние. Затова аз мисля, че ние като законодатели трябва да се върнем към основните принципи, върху които ние работим – а именно принципите на разделение на властите. И трябва да се има предвид, че а, всеки един трябва да може да поиска и да потърси справедливост в съда. А работа на съда е да прецени дали а, има нанесени щети, дали има нанесена обида, дали има нанесена. А, и, и дали това, което е нанесено, действително следва да бъде обещетено и в случая да бъде ограничена свободата на словото с цел да бъдат защитени индивидуалните права на индивида. Ние като законодатели не може да се опитваме чрез въвеждането в законодателни актове на, на точки, на членове, на, на параграфи, да се опитваме да предвидим какво ще бъде правосъдието, което съда да раздаде. Аз смятам, че всеки трябва да има право да излезе в съда и да опита да защити своето чест и достоинство. И нека ние да имаме вяра в нашите съдебни институции, колкото и трудно да е това понякога. Нека имаме вяра в тях, нека имаме вяра, че съдът е този, който трябва да въздаде справедливостта и да реши да, за всеки един конкретен случай по-отделно дали да защити свободата на солото или да защити правата на достоинство на личността когато тези права трябва да бъдат защитени. Благодаря за вниманието. Благодаря. И така преминаваме към точка 10. Тя ще остане за утре преди обяд. И така, Преминаваме към точка 11. Аз съвсем накратко ще обясна за какво става дума. Става дума за това, че един депутат се свърза с мен и изрази своята недов... своето недоволство как Европейската служба за подбор на персонал а, процедира. Имало е един малък спорт, спор, извинявайте, по отношение на компетенциите на тази служба, ние ще се занимаем с въпроса. Става дума за определянето на, една, на, на титлата на един колега, на неговия пост. Ние ще се занимаем подробно с случая. Има ли въпроси по този случай? Може би съвсем общо да кажа, че за координаторите, за заседанието на координаторите ще ни трябва около половин час. Комисията ни помоли да говорим по точка 12 още днеска, защото комисията ни е подготвила един кратък доклад и иска да го обясни. Тоест, преди да започнем заседанието при закрити врата, ние трябва да изслушаме доклада по точка 12. И така преминаваме към точка 12. Става дума за микросубектите. Няма да правя много дълги встъпителни слова. Ще се занимаваме по-късно в нашата комисия с този проблем отново. Има различни мнения по този въпрос. Различни мнения, които се чуха и през миналия мандат на парламента. Те са резултат от факта, че различни групи от интереси са активизирали своята дейност след това предложение. И това никак не е лошо. Е, трябва ни обаче доста време на разположение, за да може да а, обгледаме случая в целя, ця, цялата му подробност. Аз самия имам предложение за изменение и смятам, че е много разумно да говорим за оценката на въздействието. От Комисията по економически въпроси а, имаше изказване. Мнение е, че тази оценка трябва да бъде доработена, че не е достатъчна. По принцип аз съм за една добра и подробна оценка, но смятам, че в този случай критиката не е обоснована. И моля критиците на оценката да кажат какво им липсва в тази оценка. Когато чуем мнението, може да помолим е, на заседание на координаторите комисията да допълни своята оценка. Така че аз моля колегите да се формулират по-конкретно, а именно какво трябва да се оцени допълнително в доклада по оценка на въздействието. И така, сега ще чуем комисията. Защо и как аргумира своето предложение? Благодаря, господин председател. Аз съм е, си подготвил текст, е, който ако прочета би отнел 45 минути, така че ще се опитам да бъда кратък. Благодарим за това, че ни давате възможност да развием е, своята инициатива тук. Действително, около нея има много слухове, много недоразумения, които следва да бъдат поправени. Много се говори за така наречените микросубекти или микропредприятия е, и е, за въпросната уредба на годишните им счетоводни отчети. А, сега оценката на въздействието на нея може да се вярва, може и да не се вярва. А, е, така или иначе, изводът за нас е, е дали можем да дадем на малките предприятия да определят кое е най-подходящо за тях или пък на тях не може да им се има доверие и трябва да им се каже от Брюксел. Това е въпросът, по който разбира се всеки може да има свое собствено мнение. А, тук на екрана, доколкото въобще може да се прочете, е, е дадено определение на така наречени микросубекти. Ние ме е, предвид, е, разбира се, е, микропредприятията, които са дружества с ограничена отговорност. Та, това могат да бъдат а, малки хлебопроизводители, малка консултантска фирма и прочие. Понякога това са новосъздадени дружества. Но така или иначе това са стопанските субекти, с които ние общуваме ежедневно. И нерядко, както каза днес и господин Штойбер, те от самото начало на живота си се натъкват на непреодолими препятствия. Собственикът в такива случаи е и управителят. Той най-добре знае как върви предприятието му, познава е, е клиентите си, знае колко доход реализира на ден, защото всеки път го брои и той не се нуждае от някаква свръхсложна счетоводна система. Обикновено това са предприемачи, те знаят, що е то да си предприемач. Как се прави бизнес. Не така добре запознати са те с а, администрацията, с а, счетоводните въпроси и обикновено възлагат на външни експерти всички тези задачи, свързани с ДДС, с облагането на дохода на работците и служителите, е, е, данъчни декларации и така нататък. По-нататък, е, защо според нас тези директиви представят проблем? Защото са на около 30 години. По това време, когато са приемани, начинът на мислене е бил друг. Те са предназначени за големите предприятия, за е, големите играчи и подходът е бил такъв. Онова, което е добро за големите, сигурно ще бъде добро и за малките. Въобще не смятам, че някой се е замислил, особено по въпроса тогава. Сега нещата са се променили. Сега ние поставяме малките на първо място. Всички тези директиви, както казах, са 30 годишни и съдържат множество изисквания, които нямат нищо общо с реалните потребности на малките предприемачи. Те са длъжни да е, се съобразяват с буквата на закона, която твърде често, и честно казано, няма нищо общо с економическата е, целесъобразност. И колкото по-малко е предприятието, толкова по-тежко е бремето, което се стоварва върху плещите му. Тоест, административното бреме е несъразмерно и на екрана е показана графика, която е, иллюстрира това твърдение. Очевидно е, че най-малките са най-натоварени. Има изисквания, които нямат отношение към мащабите на предприятието. Е, и между другото, това е и констатация на един от докладите, изработени по поръчка на комисията преди две години. Както казах, обикновенно собственикът на предприятието няма полза от цялата тази сложна отчетност. Другите евентуални потребители на тази отчетност биха могли да имат полза, но не и собственик. И защо не е толкова важна цялата тази отчетност за малките предприятия? Най-вече по две причини. Защото твърде рядко най-малките дружества е, имат кой знае какви външни инвеститори. Обикновено това са семейни фирми и това трябва да се има предвид. Другият аспект е, че външните заинтересовани страни, потребители на отчетната информация, например банките, могат да получат необходимата информация далеч по-лесно и по-бързо от други източници. Особено, що се отнася до банките. И смятам, трябва да си даваме сметка, че банките се интересуват от твърде малко позиции в счетоводната отчетност и могат да намерят интересуващата ги информация от пряк разговор с собственика, директор на предприятието. За банката и това се прояви по време на кризата, главната цел е да защити инвестицията си т.е. да може да си върне парите. И банката иска обезпечение. За малките предприятия това могат да бъдат дори и лични поръчителства. Още по-важно за една банка, дори от обезпечението обаче е така нареченото кредитно досие. Как е, кредитоискателят си е плащал задълженията до сега. И както казах, банките имат пряк достъп до интересуващата ги информация – и, и това няма нищо общо с законовите изисквания. Достатъчно е за един бакер да, да погледне касовата книга е, на, на, на предприятието и ще му стане ясно дали той е в добро финансово състояние или не. Ние с много банки разговаряхме по този въпрос и общо заето изводът е, че на банките е, в значително по-голяма степен са им необходими прогнози, докато счетоводната отчетност, както е добре известно, гледа по-скоро назад към минали периоди. За един банкер е важно как ще се развие предприятието през едните 6-12 месеца. А докато един счетоводен <coughs> отчет се изготвя е, за да отрази минал период от една година и повече, това няма кой знае какъв смисъл за банката. Е, тук ние сме се опитали също така да оценим доколко е, тази отчетност е от значение за държавата. Разбира се, тя не е маловажна, но нека видим за какво става въпрос. Данъчното счетоводство е нещо важно за държавата, но предложението ни не засяга данъчната отчетност. Всеки стопански субект ще си води свое данъчно счетоводство. Вътрешното счетоводство е нещо друго. Всеки, който дължи данъци, ще трябва да ги ощетоводява. Но всяка държава членка ще може да определя каква точно данъчна отчетност трябва да води всеки, всяко данъчно задължено лице. По-нататък, статистическите служби. Вярно е, те до сега разчитат на стандартната счетоводна отчетност, за да изготвят статистически отчети. Но директорът на едно предприятие не може да обслужва статистическата служба. Тя, статистическата служба, ще трябва да си потърси необходимата информация от другаде да работи на в принцип. Да, да търси да събира информацията от респондент на респондент. Защо не от интернет? Живеем в модерни времена. Така че е, онова, е, което измененията и допълненията на директивите е, биха породили като проблеми за статистическите служби, не е чак толкова важно. Чрез предложението си ние се опитваме да направим така, че нормативните изисквания да съответстват на потребностите и възможностите. И ние, комисията, е, не страдаме от иллюзията, че всичко това може да бъде определено от тук, от Брюксел. Много от тези неща могат да бъдат решени най-добре на местно, на национално равнище. Ние се стремим да създадем възможността националният законодател, националната нормативна уредба да определя счетоводните изисквания към малките предприятия. Това в значителна степен ще намали административната натовареност. Ако дадем такава гъвкавост на всяка държавна администрация, то всяка от държавните администрации в държавите членки вероятно ще поиска само онова, което е необходимо и така ще се намали ненужната бюрокрация. И още няколко неща, е, които според мен са предмет на недоразумение. Тук не става въпрос за премахване на деловодството или четоводството, Всеки трябва да си води сметките, както и у дома, така и на работа. Освен това, данъчната отчетност, както казах, по ДДС и по облагане на печалбата ще запази необходимостта от специфични е, отчети. По-нататък предложението ни се основава на обширно проучване в продължение на две години, на допитване до заинтересованите страни, в това число по интернет. Събрахме работна група от хора, добре познаващи е, характеристиката на МСП и нашите изводи се основават на всички възможни варианти. Е, в оценката на въздействието са разгледани пет альтернативи. И разбира се, тук става въпрос за оценка, не за математика. Ако всичко можеше да се реши е, по аналогия с простата сметка 2 плюс 2, прави 4, нямаше да бъдем днес тук. Една оценка на въздействието не може по определение да бъде 100% прецизна. И най-сетне, ние не възнамеряваме да възпрепятстваме която и е да било държава членка да продължи да прилага действащата директива за счетоводство. Някои държави членки, дори някои предприятия е, смятат, че тази директива е най-подходяща за тях и толкова по-добре. Нека продължат да я прилагат. Ако обаче други държави членки, а мисля повечето от държавите членки, биха желали да направят поредната стъпка напред, ние не бихме могли да ги спрем. И най-сетне очакваният положителен ефект от е, предложението. Това може да си представите изключително трудно. Е, никой не можеше, например, да ни каже колко са малките предприятия в Европа. Не може с натискане на едно копче да получиш цифра на екран. Установихме лека по лека, че става въпрос за около 5,5 милиона малки предприятия в Европа. Каква ще бъде ползата от премахването на всички тези изисквания? Ясно от друга страна, че е, разходите, административната тежест зависят от това къде се намира предприятието. Дали във Франция, дали, да, дори във Франция, в различните департаменти и така нататък. Тук става въпрос за за близо 6 милиарда и то отново по, по оценки економии. И винаги, разбира се, е, когато се търси някакъв положителен е, ефект, е, трябва да се има предвид не само финансовото изражение, а и функционалното. Друго нещо особено важно за комисията е, е разполагането на, на цялата тази дейност във времето. Това предложение е, не се полага в вакуум, знаете, е, то е съобразено с днешните условия на економическа криза. следващата цялостна директива е, няма да бъде готова по-рано от лятото на 2011. Е, След това ще имаме две години преговори в съвета и в парламента, още година и половина за влизане в действие, т.е. чак 2015 евентуално. Та онова, което ви предлагаме е неотложна мярка с всичките оговорки, които такава една мярка би могла да заслужи. Както казах, обсъдили сме подробно с заинтересованите страни. Е, между другото, господин Штойбер ясно подчерта е, ползата от това допитване. Е, той е добре запознат с въпроса. Господин Лене, парламентът, изрично отправихте искане към комисията миналата година да внесем този проект. И не на последно място, малките предприятия, в това число Бизнес Европ асоциацията, отделни фирми, банки и прочие сдружения от държавите членки, Федерацията на малките предприятия от Великобритания, Deutsche Crafts and Handelswerk Industry, е, от Търговско-промишлената палата на Париж преди две седмици излезе с е, позиция по въпроса и е, е, подкрепата е недвусмислена и широка. Е, и това положително отношение от Париж е нещо особено важно. Комисията също изразява подкрепата си за тази инициатива. Благодаря ви за вниманието. Имате думата за изказвания. Госпожо Герингер. Е, благодаря ви много, господин председател. Също така искам да благодаря и на, за тази презентация от страна на представителя на съвета, защото вече разглеждаме този въпрос и смятам, че цифрите, които бяха представени в подкрепа на това предложение, показват колко важно е да се действа, особено във връзка с малките и средните предприятия. Виждаме, че не може по-рано от 2015 година да има резултат, който да доведе до спастяване от страна на микропредприятията. Микропредприятията, по а, мое мнение, са пренебрегвани и по този начин се разхищават 6,3 милиарда евро. Това показва как бюрокрацията в Брюксел коства много средства на гражданите, показва колко скъпа е бюрокрацията а, ние виждаме как самите ние поставяме препятствия и а, пречки. Смятаме, че наистина времето е назряло да се действа, защото в крайна сметка нашите економики се крепят върху действието на малките и средните предприятия, както и на микро, микросубектите. Merci, monsieur le président. Je remercie... Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за направеното от нейния представител изложение. Имам във всеки случай обаче някои бележки. Мисля, всички споделяме целта е, за опростяване на счетоводната отчетност за всички европейски търговски дружества. Защо? Представители на комисията го каза ясно. Действащата директива, четвъртата, седмата, Двете директиви фактически са от преди 30 години, междувременно стопанския живот еволюира. От друга страна, е, тези директиви са вече няколко пъти изменяни и допълвани, от е, което е, се е получила една многопластавост, една значителна правна сложност, която следва да бъде оптимизирана и упростена. По това спор няма. Там, където се различаваме обаче, според мен е начинът. Ние сме за преразглеждане, упростяване, оптимизиране на всички счетоводни правила, на уредбата на счетоводната отчетност за всички предприятия, което, между другото, е намерение е, на Европейската комисия каза ни се кога можем да очакваме това, надявахме се да е по-бързо, но така или иначе, предприятия трябва да са наясно, всички трябва да сме наясно е, с дългосрочната перспектива. Пет години не са кой знае колко в историята на едно предприятие. Ако днес променим нещата, след пет години, както се предвижда още веднъж, бихме усложнили живота на търговските субекти, вместо да го опростим. По-нататък въпроса за изключеният. Тук става въпрос за факултативни възможности, т.е. възможност за избор и за изключения. Според нас това не би упростило нещата, а напротив. По-нататък количествения критерий за микропредприятие според нас е твърде висок. По-малко от 10 работници и служителите това са огромното мнозинство от предприятията в Европа. 10 работници и служители вече е много. Та това може да се нарече средно предприятие. И тук не става въпрос за микро в никакъв случай. Една хлебопекарна с 10 работници и служители е, че е, тя е огромна. От друга страна оборотът, годишния оборот 1 милион евро също не характеризира микро предприятие. Тоест, целевата група на упростения режим е далеч по-многочислена, обхваща твърде много стопански субекти, за да може при това положение да има факултативни е, текстове е, и съответно това би довело е, до опоручаване на конкуренцията и неравнопоставеност на едни предприятия спрямо други. Още повече, някои не биха имали право на избор според а, търговското качество, в което се намират. Например, за наячиите не биха имали право на избор, защото не са предприятия и така нататък и така нататък. И това би опоручило в значителна степен конкуренцията. Значи, ние желаем да се отложи е, тази работа, да се разгледат всички действащи директиви в цялата цялост за счетоводната отчетност с оценка на въздействието на всички е, изменения е, на действащата уреда за всички стопански субекти, в това число за достъпа до кредит и прочие и прочие. И вече ако ще се приема нещо конкретно за микросубектите, то най-напред трябва да се започне с едно по-тясно определение на самото понятие. Благодаря. Разбира се, тук имаме записани оратори, имаме четири души, които искат да се изкажат, но трябва да се преминем по-нататък към подневния ред. Вярно, че този въпрос е доста важен но може би трябва да дадем на всеки изказващ се по една минута. Meine Hauptargumentation habe ich э, in einer vorigen Debatte э, da. Аз и преди съм се изказвал по този въпрос. Имам друго мнение от представителя на комисията. Но днес искам да кажа, че подкрепям измененията, представени от нашия председател господин Лене. Мисля, че се движим в правилната посока. И го казвам, защото съм на мнение, че компромисните изменения вземат предвид различни подходи, различни перспективи и представляват важна база за постигане на съгласие. Grazie. La collega <clears throat> Regner. Госпожа Регнер, ще се опитам да бъда кратка. Една кратка забележка само. Accounting Trailer uh, to the Native Users. Това звучи много привлекателно, обаче аз мога да си представя, че няма в някои случаи да се намали бюрокрацията, так тъкмо обратното. Някои микросубекти, ако решат да вземат кредит, може би ще се изправят в, пред ситуацията да, да представят много повече документи, отколкото би, биха, би трябвало да представят в нормалния случай. Благодаря, господин председател. Аз всъщност не съм член на тази комисия, аз съм член на Комисията по парични въпроси, но, съм, но много се интересувам от този доклад. Позицията на моята комисия беше следната. Ние смятаме, че това, с това предложение не се постига целта и бихме искали да помолим комисията в рамките на прегледа на четвърта и шеста директива да направи специална разпоредба за малките и средни предприятия и за микросубектите. Там да има упростяване. Това би било по-добре, отколкото да предоставим всичко на държавите членки, защото една държава членка ще направи едно, друга ще направи друго и оттам ще проистъкат проблеми за единния пазар. Но за микросубектите може да направим изисквания, съобразени с техните нужди. Хората, които са засегнати, споделят, че годишните счетоводни отчети са най-важните за тях. С това биха се намалили тежести за тях. Аз не съм проследил всички целият дебат, който е протекал във вашата комисия, но чух обясненията на, ком, на комисаря на една пресконференция, а именно, че решенията на Комисията по економически въпроси е, взела, е направила решенията на базата на белгийско предложение, но а, аз съм белкиец, но в този смисъл не бих могъл да кажа, да, да, да, не бих могъл да приема е, един германски комисар да ми казва, че съм на погрешно мнение. Е, журналисти зададоха своите въпроси и ако в Комисията по економически въпроси се гласува 33 на 8, то искам да кажа, че а, поддържам е, тезата си не защото съм бългиец, а защото сме постигнали по този начин с това гласуване най-големия общ показател. Мисля, че основният проблем е, че трябва да се направи разлика между едно предприятие, състоящо се от един е, човек и едно предприятие от 10 човека. Тук лежи основната разлика. Председателят. А ние казах, че така или иначе ще, ще обсъждаме тези въпроси друг път и по-подробно. Искам да направя само две забележки. Наистина. Централният аргумент е въпросът за конкуренцията. Един е, пекар от Мюнхен не се конкурира с пекаря в Париж. Но там, където става дума за определени трансакции за определени състояния на вътрешния пазар, там могат да имат да възникнат и въпросите за нарушаване на конкуренцията, защото човек, който иска кредит, той трябва да отиде в банката и трябва да представи съответните документи. Но мога да си представя, че много от тези микросубекти не искат кредити. Те трябва да инвестират много, именно за да не поискат кредити. Естествено, те трябва да имат съответните документи, ако искат кредит, но а, това не е задължително. А, трябва да обсъдим в подробности и въпроса за най-малките изисквания, които трябва да наложим на микросубектите. Искам да благодаря на всички колеги и само да добавя, аз, аз присъствах на обсъжданията на Комисията по економически въпроси. Наистина това не беше белгийско предложение. А, вие имахте право. Благодаря. И така продължавам в качеството си на председател да водя заседанието. Сега имаме заседание при закрити врата и мога колегите, които няма да участват в заседанието, да напуснат залата.